Сега да започнем с доклада на господин Флекенштайн достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Докладчикът Майчи и той, ако добре се спомням, идва от град с пристанище. Затова и давам думата сега на господин Флекенштайн. Заповядайте. Благодаря, скъпи колеги. От началото на дискусията на този пакет за пристанищата преди 15 години, първия пакет, винаги е, никога не е имало достатъчно множество в, тази, е, в този парламент за този пакет. И сега е, новът, новия пакет се отличава значително от досегашния пакет за пристанищата. С Според е, е, сега вече е, този доклад не може да се, с него не може да се злоупотребява с аргумента за по-добра конкурентоспособност и това ще е нашия аргумент пред съвета. Така че предлаганата за ограничение на пристанищите услуги трябва да бъдат разумни и наистина необходими. Трябва да има повече е, автономия за пристанищата, повече прозрачност и по-добра информация на ползвателите на пристанища, за да може а също така сериозен, но и не, не бюрократичен надзор към аргумента за конкурентоспособността е, е, и необходимостта и възможността да се отварят добри работни места по пристанищата. Знаем, че с регламента тези въпроси обаче няма да бъдат уредени. Но един въпрос, който може да бъде уреден е, и той е много е, необходим и разумен, това е обучението на модели за работа, които могат да бъдат е, разработени, за да се даде възможност създаването на по-добри е, и е, работни места. Сегашното решение стана възможно благодарение на една, един прагматичен подход и взаимодействие. Разговаряхме с много е, от заинтересованите среди, понякога и на място. Не можахме да убедим абсолютно всички. Разбира се, британските пристанища тъй, е, са частни и те е, сметнаха, че не, това не се отнася до тях, е, за разлика от пристанищата на континента. Полските управители на терминали е, биха искали да имат повече прозрачност сами за себе си и смятат, че това не би трябвало да се обсъжда в европейски план. Европейците мечтаят бъдеще филипинските матроси да разтоварват своите е, е, кораби на е, европейските пристанища и ако, ако влезе в, ако влезе в сила новите разпоредби, това едва ли ще стане но би трябвало и съвета, пък и е, е, комисар е, Фестанга да направят стъпки ни към други, така че да се стигне до разумни е, блок е, изключения и е, да се помисли за една разумна държавна, разумно държавно подпомагане в това отношение. Благодаря на докладчите в Сянка за конструктивната работа на комисарите за е, прагматичния подход, който бе е, избран от тях на е, всички заинтересовани страни, защото всички те трябва да бъдат благодарени на всички тях и техните усилия стигнахме до да един добър резултат. Аз внасям този доклад днес с убеждението, че става дума за един разумен, добър компромис и се надявам това да проличи утре. Благодаря. Сега давам думата на Евро... представителя на Европейския комисар, госпожа Болт. Президент, honorable members, Господин председател, уважаеми депутати, комисията приветства доклада, който ще обсъдим днес. Аз определено съм на мнение, че докладчикът господин Франкенштайн е извършил една а, важна работа, обърната към бъдещето и му благодаря за това. Благодаря и на докладчиците в Сянка и Комисията по транспорта за отличното качество на доклада. Регламентът за пристанищата услуги е много важен елемент от политиката на Европейския съюз за създаване на инвестиции и модернизиране на пристанищата. Известно вие колко ключово е значението на пристанищата за транспорта и нашата економика. Те са отворените врати на Европа към света. Те създават заетост, и е, директно и в съответни свързани с тях сектори. Те са центрове за развитие на е, корабоплаване, което е свързано пък с намаляване на емисии. Те също така са и много важен наш капитал, който трябва да опазваме и засил, подсилваме. Именно за това и бе разработен е, регламента като приоритетно досие за 2016. Този регламент създава прозрачност в използване на публичните средства в пристанищата. Трябва да има и равнопоставеност пред, в работата на европейските пристанища, защото много от тях получават финансова подкрепа и от националните, и от европейския бюджет. Финансовата прозрачност е от ключово значение в това отношение. Тя ще даде също възможност да опростим прилагането на правилата за държавна помощ. Комисията работи за, по регламента за блокове изключения, които ще извадят някои инвестиции в, простра... в пристранищата от правилата за държавна подкрепа с цел да има и равнопоставеност. Първия текст бе публикува днес за консултация и започна публичната консулта... публич... процеса на публична консултация. Регламента за пристанищните услуги ще допренесе и за този, е, за тази тема, ако разбира се го подкрепите. Той също така ще даде повече яснота за организирането на услугите в пристанищата и ще прекрати неяснотите, когато политиката на пристанищата не се е, решава на моменти е, на парче според е, решенията на Европейския съд. Тук ще създадем и правна сигурност и правна стабилност и за работещите на пристанищата, и за инвеститорите. Регламента е важен също и за нашата стратегия за намаляване на емисиите след КОП 21 ние все повече следва да е, развиваме пристанищата като привлекателни альтернативи на сухоземния транспорт. Трябва да се разнообразят и морските маршрути, да се е, разработва и пренасянето по море на къси разстояния. Уважаеми депутати, Комиси... Парламентарната комисия по транспорт подкрепи доклада. Всички основни е, организации, свързани с тази дейност, също застават за текста. Нека да подчертая, че комисията напълно подчерп... подкрепя социалния диалог и изискванията за по-добро обучение и безопасност на работещите в пристанищата. Регламентът не налага подход, който да е еднакъв за всички. Всяко пристанище в Европа е различно. Проекто регламента уважава този факт и се съобразява с всички форми на организиране на пристанищата дейност, включително в частните пристанища. Утре ще гласувате, за да се започне тристранните срещи които са от ключово значение за придвижване по-нататък на това важно законодателство. Съвета вече прие документа за общия подход. Това беше един от успехите на председателството на Италия. Време е вече парламента да започне преговорите с съвета и да приключи с това досие. Председателството на Нидерландия се интересува много да приключи досието преди началото на лятната вакансия. Призовавам ви всички да, не, да се възползваме от тази възможност. Благодаря. Сега давам думата на представителите на политическите групи. Първо от името на НП госпожа Елизавет Возенберг Вриониди. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, пристанищата са едни от най-важните економически двигатели за растеж и благоденствие в държавите членки и в Европа като цяло. Огромна част от търговията на Европейския съюз, 32% от вътрешната търговия, минава през е, пристанищата, идва или е, излиза от Европа по море. Регламента се опитва да подобри услугите, които предоставят пристанищата, опитва се да ги модернизира. Имаме нужда от това да сме по-конкурентоспособни, имаме нужда от това да премахнем правната несигурност и да гарантираме, че има финансова прозрачност. Подобна програма ще позволи на нашите пристанища да работят в условия на прозрачност. Това ще доведе от своя страна инвестиции и ще подобри економиката на Европейския съюз, особено във време на криза. По този начин ще се увеличи конкуренцията между европейските пристанища, но и между пристанищата на Европа и пристанищата на трети страни. Предложението за законодателство ще помогне и на по-малките пристанища. Те ще могат да определят сами своите такси, ще бъдат освободени от е, бюрокрация. Текста е в интерес на всички държави членки и ще помогне за укрепване на вътрешния пазар. Благодаря. Приемате ли синя карта от госпожа Грапини? Приемате? Заповядайте, госпожо Грапин. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо, мисля, че този доклад наистина е много важен. Госпожа комисаря го изтъкна. Имам един въпрос към вас, защото вие не говорихте е, по тази тема. Има разлика между предложението на комисията и предложението на докладчика. Основната разлика е свързана с определенето на таксите на, на пристанищата. Мислите ли, че настоящата форма е за предпочитане? Защото комисията предлага да има някаква специална комисия с представители на, на операторите, които да, да определят а, е, таксите. Смятате ли, че това е добре или пристанищата сами трябва да си определят таксите? Госпожа Возенберг, благодаря за въпроса. Нека да кажа, че нашия текст предлага едно много добро предложение. Точно по, по този въпрос. Защото става дума за справедливи такси. По-малките пристанища няма да бъдат санкционирани, наказвани от тук нататък. Мисля, че този аспект, за който вие говорите, е засегнат в текста. Има изменения, които са обективни от различните политически групи. Няма за какво да се притеснявам. Благодаря, каза председателя Луси Андерсон от името на социалистите. Благодаря. Благодаря. Има над 300 пристанища в европейската мрежа. Не споменаваме по-дребните. 3 милиона работни места зависят от този отрасъл, пряко или косвено. Особено различните обеми операции на пристанищата е, би трябвало наистина този сектор да се регулира много внимателно. И е, това, което казвам не е от името днес е, на социалисти и демократи, но аз съм един представител на лейбаристите и аз съм за балансиран подход. Наистина това може да доведе до подобрени стандарти в сектора и в Обединеното кралство, и в Европа. Условията на работа, на околната среда, плюс сигурност на инвестициите. Но въпреки успешно успешни, е усилията на нашия докладчик, това предложение дори в е, е, коригирания вариант няма да постигне целите, които току-що споменах. Има добри разпоредби за обучение, такива, които насърчават добрите практики при минималните изисквания при възлагане при търговете, но това не е достатъчно. Има невероятни двойни стандарти, така наречените в програмата за по-добро регулиране. И все още това, което се предлага, ще ще бъде административно време за пристанищата. Нито пък има правна яснота, ако четете внимателно текста няма достатъчно доказателства от комисията по основни проблеми, е, свързани с таксите в много пристанища. И е, е, не бяха открити сериозни проблеми, когато при различните проучвания и оценката на въздействие също не е актуализирана от 12-та година насам, като се твърди през непрекъснато, че трябва да се актуализират разпоредбите. Така че нито възможностите за индустриални действия са достатъчно добре гарантирани. Ние търсим, ние се стремим към по-добри права на работниците, но такъв текст в регламента няма. От Пристанище ще се изисква да се консултират с еколози и общността. Всичко това общо взето в обобщение бих казала, че трябва да отхвърлим предложението на комисията. Благодаря. Приемате ли си на карта от господин Либерацки? Да, с удоволствие. Заповядайте. Much, Благодаря. Госпожа Андерсън, го е, споменахте своите е, съмнения относно социалните е, въпроси. Не сте ли доволни от социалния пакет е, е на комисаря Билд? И второ, какъв е, е, какво мислите за е, добавената стойност за Европейски съюз, общия смисъл за Европейски съюз от този текст? Е, благодаря. По отношение на социалните елементи, много повече може да се направи в тези основните членове, за да се засили е, значението, да се спомене социалния диалог, например. И макар, че участниците в социалния диалог смятат, че е, това може да бъде е, е, подлежи на договаряне, е, те все пак, и че може да бъде и по-лошо, все пак не са удовлетворени. И ако е, е, се обърнем и видим какво са искали, не точно това са искали. Е, сега, е, те ще го приемат вероятно, но все още си остават сериозни съмнения. Колкото до смисъла за Европейския съюз и добавената стойност, поне говорим за проблемите и това заостря вниманието към тях, но до там спираме. Повече от това не се постига. Благодаря. От ЕКАРЕ е, Ван, е, Петър Вандален. Voorzitter, in de eerste plaats mijn welgemeende complimenten aan eh, Господин председател, първо искрени поздравления за господин Флекенштай, който се осмелява и е, търси и е, реализъм. Ние е, имаме много положително отношение към доклада. Нека да коментирам няколко момента. Първо, намаляване на бюрокрацията, по-малко социален товар върху е, управлението на пристанищата. Е, първо се предвиждаха задължения за обучение и така на така, но много от пристанищните инфраструктура не може да предоставя такива услуги. Слава Богу, това отпадна. Пристанищата сами трябва да решават как да се организират. Не може да се налагат задължителни условия защото условията в страните членки са различни. И сега точно това и се случва. Пристанищата ще се организират сами в Роттердам, примерно, условията са напълно различни от Виго, например. Така че тук се дава прерогатив на суверенитета. После, частните пристанища, особено британските такива, те сега могат да предвиждат собствени регулации, примерно за тонажа и размера на корабите и лоцманските услуги. Това е добре. Но има и някои е, пълни е, глупости. Е, Генерална дирекция конкуренция и госпожа Вестайер иска да остане разпоредба, която да налага директно задължение на, на пристанищата. Но по този начин ще отворим котията на Пандора. Аз призовавам всички да приемат предложението. Госпожа Хезине Майснер има думата от Алде. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Наистина, пристанищата е, са различни в Европа, това се каза и това прави трудно приемането на един пакет. Това е третия опит, надявам се, че този път ще успеем. Може би хубаво е, че, е, че ще говоря след е, социалисти демократи и екаре. Нашата позиция е, е, е, нашите позиции се разминават по някои въпроси до голяма степен. Наистина, де твърдят, че твърде, много, твърде малко внимание се обръща на социалните правата на работниците също така. Но това показва, че докладчика наистина е, е много добре е постигнал компромиса. Никога не се постига 100% компромис. Някои при либералите е, не са достатъчно е, удовлетворени от нас. Е, сред нас това, че е изваден текста за е, лоцманите е, и е, дрегирането. Това не се харесва на някого, но аз мисля, че все пак това е добър компромис и добра база, за да продължим нататък. За мен е важно, че са отчетени интересите и на пристанищните работници, профсъюзи, пък и на управляващите пристанищата. И мисля, че да, е добре да дадем съгласието си, защото това е добър текст, върху който да се стъпи и да се водят разговори тук нататък. И предвид тези засилени потоци на стоки към и от Европа, много важно е да постигнем един текст, който да се стреми да, да, да, се, да гарантира прозрачност, а също така и стимул за инвестиране в пристанищата. Зная колко трудно е било всичко това и че предложението на комисията и това, което докладчика предлага, доста се разминаваха. Сега постигнахме една средна, златна среда и аз мисля, че е, тук се съдържа достатъчно за да работим нататък. Не винаги всички могат да получат това, което искат, но мисля, че трябва да гласуваме за този текст. Това е в интерес и на е, бранша, и на Европа. Благодаря. От името на ГУЕ Стелиус Кологово. Благодаря. господин председател. Добре е, че сега създаваме рамка за дейността на пристанищата. Приложното поле на регламента в началото се свеждаше само до организацията на работа и прозрачността на финансовите транзакции в началото не се говореше за, за отварянето на пристанищата към пазарите, за, за дерегулацията. Различните заинтересовани страни много ни помогнаха, дадоха своята подкрепа и променихме доста първоначалното предложение на комисията. Възоснова на всичко това, мисля, че преговорите с съвета в крайна сметка ще доведат до добра защита на работниците, те ще имат повече права за образование, за обучение, здравето им ще се защитава по-добре и ще бъдат е, защитени техните условия на труд, освен това, в бъдеще. Текста говори и за екологичната устойчивост на пристанищата, за прозрачност. Всичко това е нещо много добро. Е, искам да благодаря на докладчиците и предлагам да се гласува амблок по компромисните изменения, за да може да дадем на господин Флекенштайн един истински мандат за преговори с съвета и комисията. Сега държавите членки и техните правителства трябва да покажат, че са готови да въведат крути мерки срещу социалния дъмпинг и са готови да е, установят безопасни условия на труд на нашите пристанища. Благодаря. Благодаря. Приемате ли синя карта от госпожа Андерсън? Приемате ли? Заповядайте, госпожо Андерсън. Заповядайте. Благодаря казвате, че пълната пазарна либерализация вече не е част от този проект. Само, че тук има дескриптивни правила по отношение на договорите с различните доставчици на услуги. Вашата група иска да защити услугите с публичен характер. Не смятате ли, че онова, което се представя като мер... мярка за прозрачност, по някакъв начин подвежда хората? Господин Кулугло. Не смятам, че има опит да се подвежда парламента. Мисля, че в този текст има добри и по-малко добри аспекти, но трябва все пак да защитим компромиса, тъй като той ще защити правата на хората. Благодаря от името на зелените депутата Кейт Тейлър за 3 минути. Да. Благодаря, господин председател. Два пъти е, беше много впечатлително провала на това досие и сега комисията намали амбициите си, за да може да създаде вече законодателство само конкретно за този сектор. Но отново регламента за пристанищните услуги не решава реалните проблеми в европейските пристанища. Ясно е, че морския транспорт, за който пристанищата са ключови, е от изключително важно значение за устойчивостта на транспорта като цяло. И целта на зелените е да включи пристанищата да влязат в по-широката обхват на устойчивата политика за транспорт с съответни социални е, стандарти и стандарти за околна среда, с е, сътрудничество и координация е, трансгранично с отчитане на външните разходи. Публичните финанси трябва да бъдат прозрачни и не можем да говорим за пристанищни услуги без да отчитаме какви публични средства се наливат там и в дейността им, и в инфраструктурата. Регламента за пристанищните услуги можеше да улесни постигането на някои от тези цели, но в момента той не постига дори собствените си цели – т.е. да се осигури по-устойчива и свързана транспортна мрежа. А за финансовата прозрачност, това, което е валидно, макар че не е достатъчно, за да се осигури правна сигурност, Проблема е, че има много силна връзка между е, правилата на Комисията за държавна помощ и блоковите изключения. Всички, цялата тази тематика трябваше да бъде разработена паралелно. От 11 години насам се разработва тази тема. Комисията сега е, казва, че преди 2017 ще излезе с насоки за държавната помощ. Това не ни изненадва. Твърде дълъг е срока, който отдели комисията. И е, ние трябва да сме готови да отправим сериозна критика към голяма част от е, предвиденото това законодателство, ще направи много малко за решаване на проблемите. То е недоразвито и неефективно. Затова призовавам депутатите да го отхвърлят, когато имат възможност да гласуват за него утре. Благодаря. Благодаря. Господин Тейлър, към вас се отправя на синя карта от госпожа Киртън Дарлинг. Приемате ли? Да, естествено. Заповядайте. Благодаря. Съгласен ли сте, че е, предложения пакет законодателство, макар и по-добро, представлява същата опасност, както законодателството, което отхвърли Европейския парламент с голямо мнозинство през 2006 Създават се допълнителни административни тежести за е, администрацията, но не се осигурява безопасност на работещите. Отговор. Мисля, че сте напълно права в тези си твърдения. Нека да не забравяме, че парламента отхвърли тези предложения или много сходни вече два пъти. Тоест, е, не се отчитат е, изискванията за опазване на околната среда, изискванията за оценка на въздействието, директивата за местообитанията и така нататък. Всичко това изчезна. Просто това е поредния несполучлив опит да се пробута през парламента нова версия на старата песен и ние трябва да кажем не. Благодаря. От името на групата за свобода и пряка демокрация, госпожа Джил Сеймър. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Пристан... за пристанищите услуги не е желан в Обединеното кралство. За разлика от повечето континентална Европа, Обединеното кралство има много конкурентни пристанища с е, лъвския бай да частния сектор. Ние е, е, Европейския съюз два пъти безуспешно се опитва да регламентира този бранш. Е, това е третия опит. Тъй като пристанищата в Времето градство са частни и ефективни и успяващи предприятия, няма нужда да бъдат регламентирани. Референдум в Брексит на 23 юни. Тогава народът на Великобритания ще гласува за излизане от Европейския съюз и тогава ще се спаси от регламенти и бюрократични изисквания като това. Ние се надяваме да получим свободата да управляваме собствените си предприятия и фирми. Имаме дълга история с е, е, пристанищна дейност е, и смятаме, че този регламент ще, ще навреди повече на Европейския съюз, отколкото ще помогне. Обрянето кралство определено ще е по-добре без него. И така, от ТНФ, от Европа на нациите и свободата, Мари Кристина Арнотю. Благодаря, господин председател. Либерализирането на тези услуги е много сложна тематика. Два пъти вече се провалиха опитите те да бъдат прокарани е, през 2006 и 2003. Предложението на комисията не може да бъде прието. Първо се опитва да се е, сведат е, да се наложат еднакви норми на различни е, начини на управляване на пристанищата и да им се отнеме възможността да предоставят услугите спрямо опита си. Също се поставя акцент върху необходимостта да се либерализират услугите но страните членки е, имат правото да изискват някои услуги да останат в националния прерогатив също не е достатъчно образовани, не е достатъчно квалифицирани работници. Нищо не се прави по този начин. Мнението на комисията по транспорта е положително, но в края на краищата не може да се иска на всяка цена да се приватизира и да се хармонизира. Пристанищата са ключови е, за нашата економика, но все по-често се изкупуват от е, чужди инвеститори. Примерно в Пирея е изкупена от китайски инвеститори. Ние утре ще гласуваме против предложението на комисията и против предложението на парламента. Благодаря. Сега думата има господин Маринеско. Минути си имунтата. Екселен Руменен. Много добре говорите на румънски, господин председател. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо комисар. По тази тема много се е говорило. Има различни мнения. Не успяхме да стигнем до компромис обаче. Регламента ще позволи да се създадат работни места, ще се развият пристанищата, ще станат по-конкурентоспособни, те ще могат самостоятелно да определят своите такси, ще се радват на равнопоставеност, ще предлагат добри услуги на справедливи цени, ще има финансова прозрачност, ще имаме възможности да се борим с незаконната държавна помощ. Е, този регламент ще се прилага за всички пристанища в рамките на трансевропейските мрежи ТНТ. Държавите членки ще могат да не включват някои пристанища в най-отдалечените райони. За пристанищата е много важно да имат възможност да оптимизират своите разходи, за да станат по-ефикасни доклада разчита на принципа на конкуренция и мисля, че той трябваше да бъде прият още преди 10 години. Ако сега той се приеме, ще елиминираме много от съществуващите проблеми. Благодаря, благодаря господин Маринеско. Исмаил Ертук за две минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо комисар, благодаря на докладчик господин Флекенштайн за трудната работа, която свършил. Не трябва да забравяме, че тук имаме работа с едно предложение на Европейската комисия от ерата на Калас. Е, опит за либерализация във всички сфери е, беше първоначалната цел. Ето защо беше толкова трудно да стигне до компромис докладчика. И както сочи и името компромис, е, никога не се получава 100% удовлетворение за всички, но тук е и тайната на компромисите. Но сега имаме един документ пред себе си и виждаме, че е, принудителната либерализация е, е, е избегната това, което първоначално искала комисията. И виждаме, че пристанищата сега могат сами да решават как ще управляват и какви услуги ще предлагат. Това, което мен, за мен е основният аргумент и ме накара да се съгласа, това са минималните изисквания които е, изтъргува, така да се каже, докладчика при признаване на добрата, добрата практика при социалните стандарти, е, това, че е обвързано е, задължав, задължително правото на стъчкуване, е, това е нещо, което в, в много досиета не, не е успяло да бъде прокарано. И това, което имаме пред себе си в момента по отношение на прозрачността, мисля, че в, ако обобщим всички тези елементи, ще стигнем до до извода, че е, сега зависи от... Е, е, че по-скоро бихме казали, че чашата е полупълна, отколкото полупразна, така че заслужава нашето съгласие и гласуване за този, това предложение. Благодаря сега госпожа Джаклин Фостер. Две минути. Благодаря, господин председател. Искрени благодарности за господин Флекенштайн. Той работи много упорито и но, за съжаление, аз не считам, че промените стигат достатъчно далеч. Е, консервативното правителство е, през 1981 година в Обединеното кралство се опита да приватизира, т.е. Е, приватизира пристанищата и не искам да подложа под съмнение всичко това, което последва като успех е, и създаване на растеж и работни е, места. Не смятам, че трябва да е, работим в посоката, която би се случила, ако приемем този доклад. Ние считаме, че конкуренцията между пристанищата ще определя тяхната дейност, а не те ще стават така по-ефективни, а не прескриптивни правила. Тук е, системата е твърде бюрократична и не отговаря на нашата система на работа. Ние приветстваме част от предложенията на комисията, но е, на работещите в тази сфера в Обединеното кралство са против текста. Все още е, също така тук се поставя под въпрос и за задълженията към частните пристанища. Не сме сигурни, че изключенията ще гарантират тези правила. Също така ще има опасност да се приемат по-високи стандарти на законодателство и да не се спазват насоките на Международната организация на труда. Съжаляваме, че компромисното предложение не включва по-малките пристанища за отваряне на пазара и за това подавам изменения да бъдат включени тези по-малки пристанища предприятия и да има по-голяма гъвкавост при изключенията, за да могат пристанищата да предоставят търговски услуги. Също искаме да бъдат изключени всички частни пристанища от регламента. Аз лично предпочитам да бъде отхвърлен регламента като такъв, но се надявам поне да подкрепите изключенията ми. Господин Павел Теличка има думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин Флекенштайн. Някои колеги казаха, че не са съвсем доволни. Ами и аз не съм съвсем доволен много от нас няма да са доволни. Въпрос обаче какви са вариантите пред нас? Мисля, че ако кажем не, няма да имаме добър достъп до пристанища, няма да имаме добро управление, за него трябва да има добра организация. Има още един въпрос. И за напред ли ще искаме от частните и държавните дружества да останат в правна несигурност? И аз не съм особено доволен от решенията тук, но мисля, че е крайно време да се направя едно предложение за преговори и в хода на преговорите то да се изчиства. Както казва председателя, понякога малкото е по-добро от е, многото. Е, аз така ще приключа и ще спестя малко време и ще дам на някого 5 допълнителни секунди. А, мистер Таличка? Господин Теличка, много се извинявам. Приемате ли синя карта от госпожа Майснер? Да, казва господин Теличка. Да, поставих в затруднено положение колегата. Господин колега Теличка, тъй като с 5 минути по-кратък бяхте, имам въпрос все пак. Казахте, че има твърде мал, малко прозрачност, твърде малко гъвкаво се предоставя за държавите членки, твърде малко внимание е обърнато на, разли, на различията между е, пристанищата, малко внимание е обърнато на частните пристанища. Така се чува в залата. Какво е, мислите вие? Твърде малко прозрачност и твърде малко е, гъвкаво, възможност за гъвкавост ли виждате в текста? Гезина, вероятно нарочно ме възпрепятстваш, защото имам и друго заседание. Мисля, че тук има подобрение. И то е такова, че аз съм готов да подкрепя доклада. Въпросът е какво е достатъчното. Е, има някои въпроси, които трябва да бъдат е, решени, но ако демонстрираме солидарност, е, ще ги решим. Предложението в сравнение с предишни опити да се подобрят нещата е много по-добро, затова аз съм за това предложение и мисля, че в хода на преговорите то трябва да се изчисти допълнително. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Депутата Мерия Килонен за една минута. Благодаря регламента е, за е, пристанищните услуги е, е доста. Изказването до сега имаха национален оттенък. Аз ще е, коментирам от гледна точка на е, Финландия. Напоследък се, има доста вълнение в е, е Финландия по този въпрос. От 15-та година пристанища са превърнати в е, дружества с ограничена отговорност и те функционират при пазарни условия. Ето защо регламентът. Е, и неговите изисквания вече са нещо обикновено, ежедневие за нас в Финландия. За мен е важно, че за мен е важно да има една единна регулаторна рамка за начина по който са организирани пристанищните услуги и прозрачността на публичните инвестиции там. Регламента може би не е съвършен, сигурно има недостатъци, но мисля, че е достатъчно добър. И моля, е, е, е възхищавам се на докладчика и докладчите в сянка е, за свършената им работа и е, смятам, че ще направим добре, ако гласуваме за. Госпожа Карима Дели, една минута. Госпожо комисар, скъпи колеги, ето за трети път Европейската комисия се опитва да наложи либерализация за пристанищните услуги в Европа. Е, сменяме името, но не, не, не се опитвайте да ни лъжете. Не можем да се заблужаваме. Става дума за е, конкуренция между различни пристанищни услуги, като много от тях е, в различните пристанища са напълно различни. Това, което е валидно за Ротен Даме, е, не е валидно за Антверпен. Така че, или пък в Хавър. Така че, вашето изследване на въздействията не, отлича, не отчита изобщо специфичните характеристики на пристанищата, на из... окол, изискванията на околната среда и социалните критерии. Вашата цел е само да се осигурява, да се запазва сигурността на пристанищата, но в момента вие поставяте много елементи е, под е, въпрос. То искате само една либерализация. Необходимо е да има изясняване на европейските правила, примерно за държавната помощ. От кога чакаме да излезете с насоки в това отношение? Въпреки, че има получени някои изключения, текста не предлага достатъчно закрила, за да можем да го подкрепим, ние ще гласуваме против. Благодаря. Госпожо Дели, сега давам думата на госпожа Роза Дамато. Заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Доклада осъзнава разликите между различните европейски пристанища. Сега се предлага нещо ново и то е много важно. Ще има по-гъвкава организация, няма да има такава стрикна подкрепа. Европейските пристанища са много разнообразни. Те трябва да останат автономни, Доклада премина през много различни фази, претърпя промени, но той е добър и има и социално измерение. Радвам се, че сега се отчитат въпроси като технологичните иновации, автоматизираните услуги. Много е важно да се борим с нерегламентирания труд, който за съжаление в цяла Европа съществува. Следва да направим всичко възможно да има пълна прозрачност по отношение на финансовите транзакции. Трябва да се помогне на, на, на малките пристанища, председателя прекъсва. Оратора, следващия оратор е господин Дегранде Паскуал. Благодаря, госпожо председател. Пристанищата са основен елемент от създаването на една интегрирана, цялостна и ефективна европейска трансевропейска мрежа. Европейската комисия се дава сметка за това е, и за, именно за това прави два опита да подобри тяхното функциониране. Но това, което беше предвидено като начин да се подобри конкурентоспособността, да се гарантира социална защита, ефективност и така нататък, се превърна в нещо, което беше предназначено за конкретни страни, конкретни цели и е, е тотално откъснато от реалността. Ето защо за Испания пристанищата са част от публичния сектор и таксите за тяхното е, ползване не могат да се налагат на частните оператори, чрез, е, защото чрез е, преговорите всъщност се стигна до непрозрачност вместо обратното. Нашите, испанската делегация е против този доклад, тъй като той не отговаря на обществените интереси и интересите на страната ни. Съжаляваме много за това господин докладчик и е, госпожа комисар. Не защото липсва амбиция на този доклад. Напротив, би трябвало да е, решаваме е, в упор този въпрос, защото той е особено важен. Благодаря. Мерси, мадам la президент, мадам la комисар. Една минута. Благодаря. Е, текста за услугите е тема, по която чуваме много, но накрая не се постига нищо. Кнут Флекенштейн, нашия докладчик социалист, успя да излезе с текст, за, за който ще гласуваме утре. Той е плод на дълги и трудни преговори и е компромис, който радикално преобразува първоначалното ултралиберално предложение на комисията. Заедно с другите колеги е, извършихме много промени и много се радвам, че докладчикът ги прие. За най-чувствителните услуги си остава национални, е, те си остават от национален прерогатив – Записват се много елементи на гъвкавост и на социално отношение. Прозрачността е от ключово значение, за да има и повече е, и по-справедлива конкуренция между европейските пристанища. Трябва да се търси и е, минимално ниво на бюрокрация. Комисията по транспорт е, счита, че текста дава достатъчно гаранции така че ние, е, социалистите, да се съгласим с това, с него дава се възможност достатъчно за марш за маневри на отделните страни членки и не се налагат е, силово единни стандарти, които е, рискуват да не действат толкова добре, колкото в момента е положението. Е, би следвало да стигнем до триалог, защото тук се отразяват и позициите. Ние сме представители, избрани представители на гражданите. Надяваме се, че ще се, ще се получи максимално голямо мнозинство, защото текста трябва да отиде на триалог. Там а, е, трябва да търсиме и вече изчистването му. Не става дума да приемем някакъв текст на всякаква цена, а да приемем възможно най-добрия текст. Ако се наложи, ще го отхвърлим след това в процедурата на съвместно вземане на решение. Госпожа Вилбао Барандика. Благодаря госпожо председател. Подкрепяме този доклад, тъй като то ще доведе до по-голяма автономност на пристанищата, те ще станат по-конкурентоспособни, по-ефикасни, ще има равнопоставеност за всички пристанища, по-добре ще бъдат защитени правата на потребителите на услуги на пристанищата. Много бързо четете, госпожо, казва председателката. Лоцманите, освен това, продължава оратора, ще могат да извършват своите услуги без да има намеса от частния сектор. Надяваме се, че автономността на пристанищата, която ще се е, прояви в различни измерения, ще доведе в крайна сметка до по-добри услуги. Налице е и въпроса за таксите. Макар, че пристанищата ще бъдат държавна собственост, те ще продължат да могат и да работят автономно. Когато се налагат рестрикции, това не помага на пристанищата. Това беше много бързо от ваша страна, каза председателката. Госпожа Гонсалес Пеня за една минута. Благодаря. Искам да подчертая на един въпрос, проблем, който е от особено значение за нашата група. Ударението сега е преместено от една е, от е, крайна либерализация към социалните аспекти. Либерализацията или с други думи приватизацията на пристанищата и обществените услуги най-общо беше нещо, което противоречи на социалния модел, тъй като само чрез добри условия на труд и услуги могат да се усетят ползите. Ние трябва да водим борба срещу социалния дъмпинг, но не трябва да създаваме условия с допълнителен социален дъмпинг в Европа защото това, което се предлага, не е решение. Ето защо имаме нужда от по-открит и, и е, прозрачна пристанищна политика, е, работа при условия, които е, са благоприятни, а не вредят. Господин председател, госпожо комисар, усилията да се либерализират сега, това имахме втори и сега това е третия пакет от 13 години насам. Макар, че парламента междувременно се значително е променил отношението си, но днес това, което се обсъжда, всъщност е едно безусловно либерализация и аз благодаря на докладчика за това, че не е загубил от поглед нашата основна цел и се застъпва за либерализация на пристанищата беше е, предвид разнобоя между отделните пристанища и техния начин на дейност и собственост в Европа, много трудно може да бъдат обхванати те от е, един, е, единен текст, за да не се стигне до дискриминация, за да се при финансовите условия, както и при използване на услугите на пристанищата инфраструктура. Приветствам всички участвали в изработването на този текст за това, че са отчели интересите на пристанищните работници и така че ще гласувам за този текст. Благодаря. Благодаря. Комисията трябва да чуе ясната позиция на парламента Работещите по пристанищата са против либерализирането на сектора и ние не трябва да вървим срещу техните интереси. Не може да се търси дефинирането на нови социални стандарти. Ние считаме, че с настоящото предложение се подобряват работните условия в пристанищата. Комисията по заето счита, че е необходимо да има обучение за безопасност на работещите и да се спазват минималните социални и работни стандарти. Ние считаме, че изискванията трябва да се прилагат и за работещите и в частните, и в публичните пристанища. Остават си и някои проблеми в текста. Според нас работещите не са достатъчно защитени при прехвърляне е, на дружества и трябва да има е, гаранции, че ще има публичен надзор. Благодаря, господин Селин. Още е, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика, за докладчиците в сянка, е, най-вече за докладчица в сянка от моята група. Направи се опит да се включат на едно място всички изисквания и всички желания на пристанищата. Този опит е добър. Естествено, както вече беше подчертано, резултата няма да удовлетвори всички. По време на преговорите обаче ще следим какво се случва и ще гарантираме, че представителите на пристанищата ще имат право на глас. Естествено, че има разлики връзки между пристанищата в Северна Европа и унези в Южна Европа. В Италия, например, моята държава, имаме огромен брой пътници, туристи. 7-8 милиона туристи годишно пристигат при нас. голяма част от, от движенията по пристанищата на плавателни съдове съответно е, са свързани с е, туризма. На други места стоките представляват 75-80% от е, цялата дейност и ето защо е много трудно да се намери общия знаменател между пристанищата. Социалните услуги много са важните. Пристанищата обаче трябва да заложат и на инвестициите, за да има едно светло европейско бъдеще. В заключение трябва да кажа, че ще продължим да следим отблизо какво се случва в преговорите, за да може в крайна сметка всички да са доволни и интересите да бъдат защитени. Наистина, пристанищата отдавна са под натиска на крупния капитал и политическите му поддръжници. Опитват се да експлуатират работната сила, за да е, е, реализират печалба и е, пристанищния сектор се приватизира и всичко това е под натиск на Европейския съюз. Положението в Португалия е, говори достатъчно за това. Благодаря на е, прави се опит да се върне часовника назад и да бъдат експлуатирани е, работниците. И мисля, че всичко е възможно, дори създаването на а, казионни профсъюзи, но това са неща, с които работници няма да се примирят. Комисията наистина трябва да разбере, че всъщност тя няма да не успява с това да защити правата на работниците. Госпожа Лукашевска. Този текст казвате, че е по-добър от предишните два. Е, Европа заслужава след 15 години да има качествен регламент, който да не се поддава на различни тълкования. И е, Полша е, няма проблеми, примерно, с прозрачността на своите пристанища. Тук в текста не се отчита специфичните характеристики на отделните пристанища. Иска една обща визия да се приеме, но ние не можем да се съгласим с доста неща. Примерно създава се повече бюрокрация – сменят се правомощията на съответните институции, примерно в Польша. Ние имаме много добро законодателство, което гарантира и прозрачност, и конкуренция, и надзор, и економическа свобода. И се страхуваме, че настоящата разпоредба ще постави под въпрос всички наши достижения. По тази причина полската делегация ще гласува против този текст. Euh, Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Много е е, заявени. Господин Коча. Пани председкиня за уделени слова. Я бих ровнеж виадрил на... Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че този трети опит най-накрая ще успее. Приветствам факта, че оттегляме част от мерките с социален характер. От друга страна, мисля, че комисията трябва да работи за единни правила относно организацията на пристанища, за да може да има и достатъчно конкуренция. По-настоящем има злоупотреби на пазарите като част от транзитните услуги. Макар, че ние в Чехия нямаме излъз на море, искаме правилата да са еднакви за всички и да има пълна прозрачност. Правилата трябва да са упростени освен това. Господин Хауит. Югоисточните пристанища, които представлявам, милион квадратни фута представлява. Това е най-големото контейнерно пристанище, товарно в е, Великобритания. Имаме огромна инфраструктура там. Ипсвич е, е от важна економическа роля за е, Норфък. Ето защо аз се радвам, че господин Фолкенштайн използва преговорите за да насърчи конкуренцията между европейските пристанища, но ме смущават предложените изключения. И наистина не би трябвало да нажежавам атмосферата, като предсказвам екологична катастрофа. Трябва да кажа, че британското правителство е против социалните аспекти. Аз обаче ги призовавам да за, да, да ги отстояват и е, да е, застанем зад изменя 106-107. Трябва да прекъснете. Председателката прекъсва господин. Е, следващия. Благодаря. В доклада се съдържат някои много добри подобрения спрямо първоначалния текст. Много е, одобрявам отхвърлянето на едината система за управление, защото трябва да уважаваме факта, че пристанищата са различни. Трябва да се засилят организационните модели, които в момента са наложени на континента. Радвам се, че тук се открива и потенциала, който се съдържа в това разнообразие трябва да търсиме минимални стандарти и ефективното им прилагане. Ние обаче твърде често търсиме универсални а, при... решения, които са твърде ниски по качество, докато настоящото предложение прави голямо изключение. Също е, такси, пристанищите такси, те няма да бъдат е, непропорционални от е, спрямо економическата стойност на предлаганите услуги. Господин Тремоза има думата. Благодаря, gràcies, президент. Dear Commissioner... Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, този регламент е добър опит да се внесе равнопоставеност за всички пристанища, както и добър опит за увеличаване на конкурентоспособността. Състоянието на нещата до сега защитаваше централизираната бюрокрация в държавите членки, в ущърп на интересите на потребителите, на предприятията и на економическия растеж. Европа трябва да обменя най-добри практики, като например фискалната автономия. Аз съм от Каталония и се надявам, че този регламент ще бъде прият и Внесените промени в него ще бъдат минимални в рамките на преговорите с съвета. Господин Шолтес има думата. Благодаря за беседо, спошвана комисар. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. Този регламент, според неговите вносители, има за цел да подобри конкурентоспособността и намали бюрокрацията. Според комисията това ще веде и до модернизация на пристанищата. Разбира се, пристанищата са нашата врата към света. Днес многократно чухме, че тук е, е, се прави връзка и с проблемите с заетостта. Е, всички искаме да имаме прилични работни места, прилично заплащане и бихме искали колективното договаряне да продължи по съответния начин. Ние сме за това да имаме сигурност и социални права. Бихме искали равнопоставеност и по отношение на европейския бюджет. Очаквам комисията да се погрижи за това. Очаквам комисията да създаде условия за балансирано развитие на пристанищата. Благодаря. Господин Екер. Thank you very much. Благодаря. Моят избирателен район има много работни места, свързани с пристанищата. И е, търговията там расте, така че сега е най-неудачният момент да се въвежда повече регулиране, особено когато става дума за референдума, който ще проведем за излизане от Европейския съюз. Дейността на престанищата няма нищо общо с Европейския съюз и ние ще бъдем против най-доброто, което може да се постигне в управлението на пристанищата, може да бъде предложено от хората, които работят там. Госпожа Доц. Благодаря, госпожо председател. Тази вечер ще се изкажа от името на пристанищата на Северна Ирландия. Те ще бъдат унищожени от това предложение. Това е още един пример за това как Европейския съюз се опитва да наложи универсално решение за всички. Пристанищата в Северна Ирландия са част от една индустрия, която процъфтява. Пристанището на Белфаст управлява стоки за 30 милиарда, 700 компании работят на това пристанище, хиляди души са заети. 26 милиона лири са се дават под формата на заплати в, в района. Никакви мерки не трябва да поставят под риск това съществуване. Сега обаче има едно бюрократично е, чудовище, един бюрократичен опит да се наложи на пристанищата усмирителна риза. Ако това се случи, това ще е само началото. Утре ще гласувам за отхвърляне на това предложение и ще гласувам за защита на пристанищата на Северна Ирландия. Имате синя карта, господин Флекенштай. Ще, ще приемете ли? Госпожа Доци към вас има. Приемате ли синя карта също? Oui, c'est curieux, mais ça n'est pas interdit. Госпожа колега, бихте ли ми дали два-три примера, които имате предвид, когато казвате е, това, че ние искаме да торпилираме североирландската економика? Какво точно застрашава вашата економика? пристанищната економика. Аз мисля, че тя много да се възползва от това, тъй като няма да бъдат принудени от този документ да, да променят кой знае какво в своят начин на управление. Благодаря на докладчика за този въпрос. Искам да потвърдя, че се допитах до много пристанища в Северна Ирландия. Те ми казаха, че са твърдо против тези промени, Смята, че те вредят на конкуренцията, вредят на растежа и на създаването на работни места. В място като Белфаст, което е относително малко, е, е много важно да има подкрепа за тези 22 000 работни места. Господин Кели. Е, а, наистина за нас е, от Северна Ирландия е много важно да подкрепим интересите на а, пристанищната индустрия. Особено след обща скотска политика пристанищата и корабоплаването ще придобият още по-голямо значение по отношение на, на, емисиите. И мисля, че е важно пристанищата да функ, функционират както трябва, да има прозрачност, да се насърчава конкуренцията и разбира се да се защитени интересите на отрасъла. Но е, особено за пристанища като Шанен и други в моята е, избирателен район, които са може би след най-големите пристанища в Европа, и особено по, във, връзката с, а, с, във връзка с това, че Панамския канал отвоява капацитета си, а, мисля, че за нас голямо значение, както за пристанищата в Шенен Файнс, така и най-общо за Европа, така че трябва да помислим и за този аспект. Госпожа? Госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Опитът да се изведе на европейско ниво управлението на пристанищата, докладчикът смята, че така ще се създаде по-добра конкуренция между пристанищата и те ще могат да предоставят услуги, включително лоцмански услуги с по-добра конкуренция и ще спазват изискванията за околна среда и безопасност на персонала. В такъв смисъл аз също съм съгласен с тези твърдения и смятам, че е необходимо да има и прозрачност, за да няма нелоялна конкуренция. В някои от пристанищата имат държавна помощ, на север особено, тези на юмене, не. Комисар Вест, говореше, че инфраструктурата на пристанищата ще бъде изключена, това ще размие напълно нещата. За това и аз съм против, заради положението в Испания. И госпожа Ронен. Благодаря, госпожо председател. Предложението е добро. Естествено, то беше доста разводнено, имаше забавяне, не е съвършено, но в крайна сметка то е много по-положително, отколкото отрицателно. Пристанищата в Европейския съюз имат нужда от ясни правила за действие, от прозрачност. Когато има прозрачност, всички печелят. Мисля, че настоящия текст представлява едно сериозно подобрение и за това ще гласувам за него. Благодаря госпожа Булч от името на комисията. Президент, honorable... Господин председател, почитаеми депутати, благодаря ви за толкова интересната дискусия. Много внимателно изслушах всичките ви бележки. Само, че някои от данните, които цитувах, е, цитирахте, са устарели. Държавните примери за държавна помощ е, не са, не са е, днешни. След това говорим за Ударението в текста е за по-екологосъобразни дейности на пристанищата. Ползите са за всички пристанища, не само за няколко на север. Текста почива върху една допъл... взаимодопълняемост между европейските и националните равнища, като дава е, много достатъчно пространство за е, отстояване на местни интереси. Както казахме, това ще е отрешаващо значение за създаване на една стабилна законодателна рамка за пристанищата. Това е целта на Европейския съюз. В момента трябва наистина да подобрим е, трансевропейската е, мрежа пристанища, което ще създаде и нови възможности за създаване на работни места. По някои от вашите коментари депутата Ендерсън, е, Александър и други казаха, е, говориха за автономията на пристанищата, е, инфраструктурни такси. Готова съм да е, говоря с вас по тези въпроси по време на тристранните преговори, да подхода конструктивно. Този регламент не би трябвало да пречи на държавите членки да имат е, отношение и да решават въпроси, свързани с своите пристанища. Е, това са въпроси, по които ще мислим и ще разговаряме в рамките на тристранните преговори. Е, Сей и Фастър, колкото до частните пристанища, готови сме да чуем, е, да търсим нови решения решение, но те не би трябвало да дават е, да, на възможност на частните предприятия да злоупотребяват с е, е, господстващо положение за сметка на други. Колкото до е, Daily Shelters, вижте, ще подчертая отново каква е полза за околната среда интернализиране на външните разходи. Е, чрез това регламентът ще разработи наш е, метод за раз, разно, е, разнообразяване на пристанищните такси. При това ще въведе прозрачност при достъпа до пазара, а това ще насърчи на своя ред инвестиции, които са необходими, за да се направи по-екологосъобразна дейността на пристанища. Така че тук не виждам никакво противоречие с целите на зелените. Колкото до член 10 по прехвърляне на правата, да бъда пределно ясна, прехвърляне на персонал не трябва да се регламентира на европейско равнище. Това е правомощие на държавите членки. Трябва да се съобразяваме с националното законодателство и с договорките и споразуменията на социалните партньори. Аз съм уверена, че ще успеем да изясним това по време на преговорите, тристаните преговори. Надявам се с това да съм отговорила на въпросите на депутата Ендерсън. Отново благодаря на докладчик и неговите докладчици в Сянка за упорството в работата. Подкрепата на всички по-важни организации сочат, че този доклад е постигнал добър баланс. И това е което, това е нашия шанс утре с една положителна подкрепа от вас да постигнем едно балансирано споразумение по пристанищата, което допълнително да помогне да подкрепи единната транспортна зона и единния пазар, което е голямото постижение на Европейския съюз. Затова аз ви приканвам да подкрепите този текст. Готови сме да продължим тристранните преговори, които ще ведат до окончателно решение. Благодаря благодаря, госпожа Доц. Господин Флекенштайн. Госпожо председател, уважаеми колеги, наистина това беше една дълга и напрегната дискусия, преди всичко с е, е, В, особено в Триес, в Риека, в Барселона, в Анферпен, в Порто и в и Хамбург. Даваме си сметка, че след катастрофалните история на тези провалили се два пакета, е, наистина е, много е, заинтересовани страни участваха в постигане този компромис. В Германия наистина ако си спомняте, по-старите от вас си спомнят, например, колко трудно беше да се постигне съгласие е, по тези е, два провалили се пакета в миналото. На 8 март Европейския парламент ще гласува по доклада Флекенштайн за предложението за регламент за пристанищата. Европейските организации, представляващи пристанищата, е, оценяват усилията, които са направени, е, положени от докладчика, докладчите в сянка за постигане на балансиран компромисен текст, благодарение на един интегриращ диалог, включващ различни е, участници. Вярваме, че работата, която е постигната до тук от докладчиците в Сянка и докладчика трябва да бъдат подкрепени. Това е солидна база за а, преговорите в съвета. И а, това също казва и генералният секретар на ЕСФО от Асоциацията на докерите и на работниците, занимаващи се в пристанищата. И също и на капитаните на кораби. И именно за това отговарям на критиките по текста. Възможно ли е всички тези, които ще работят с този регламент и които ни препоръчват да подкрепим текста, да не бъдат чути от вас. Благодаря. Прекратяваме дебата по темата. Тя ще бъде гласувана утре. Секунди, за да може комисаря Георгиева да заеме мястото си. Благодаря. А сега докладът на а, господин Явор, годишен доклад за 2014 относно защита на финансовите интереси на